I was here 10 minutes before. I know. Dear colleagues, um, we'll make a start now. I would like to apologize. I'm never late. Uh, уважаеми колеги, нека да се извиня. Е, обикновено не закъснявам. Никога не закъснявам. Господин Ангел, повтарям, никога не закъснявам, но днес ми се наложи да закъсня, защото се опитвах да организирам гласуването за следващата седмица. То ще е доста сложно, както повечето от вас знаят. И а, за това се извинявам на господин комисаря, който всъщност беше тук даже 10 минути по-рано. Господин комисаря трябва да си тръгна от тук в 3.30, затова без да се бавим. Нека само да кажа няколко уводни думи. И нека да припомня на колегите, че на 27 септември комисията излезе със съобщение за резултатите по дневния ред за миграцията. И ем, ще се радваме комисаря да поговори с нас за състоянието на нещата по отношение на Шенген. Имате думата, господин комисар. И след това ще има дебат. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, Клод. Уважаеми колеги, уважаеми депутати, нека първо да ви благодаря за това, че ми дадохте тази възможност да представя пред вас последното ни съобщение за миграцията и Шенген. За съжаление, разполагаме само с час, по, по-малко от час, но въпреки натоварения дневен ред и въпреки това, че посещението ми беше обявено сравнително скоро, за мен е много важна тази възможност да поговоря с вас по тези важни въпроси. Първо, по миграцията – много напреднахме, но има и още много работа за вършене. Миграцията е явление, което ще продължи още много години и трябва да бъдем добре подготвени. Много е жалко, че трябваше да се стигне до криза, за да се приемат и въведат мерки за солидарност. Мерки, които Европейският парламент винаги е смятал за необходими. Но най-важното е да вървим напред, заедно, обединени, за да намерим някакъв устойчив механизъм за управление на миграцията. Също времено завършвайки стратегията си за миграцията. Ако има нови кризи, Европа трябва да е готова да ги посрещне, да е по-подготвена, по-добре оборудвана. Също липсват обаче някои важни елементи. Тук имам предвид предложената реформа на е, системата за обежище на Европейския съюз, която за нас е, е важен приоритет. Трябва да продължим да работим, да продължим да спасяваме, спасяваме човешки животи, да защитаваме децата, в ситуация на миграция, да създадем легални пътища към Европа, да защитим общите си външни граници, да е, положим усилия за елиминиране на мрежите за каналджийство, за нелегално прехвърляне на хора през границата и да управляваме нещата добре на ниво Европейски съюз. миналия месец е, направихме предложение за миграцията с четири основни е, теми. Обща европейска е, система, обща европейска система за, е, за обежище да бъде променена, задълбочаване на работата по легалните пътища, по-ефективна политика за връща, връщанията и външно сътрудничество на тем, по темата миграция. Що се отнася до първия въпрос, е крайно време да се предвижим напред, да не действаме само с механизми за временно потушаване на кризи. Трябва ни ясен механизъм, ясна структура, която да бъде стабилна, да бъде предвидима и трябва да се намери верният баланс между солидарност и отговорност, между ефективност и справедливост. Знам, че вашата парламентарна комисия следващата седмица ще гласува по доклада на госпожа Викстрам. Аз се надявам парламентът да подаде много ясен, силен сигнал към съвета. Искам да благодаря на докладчика и на докладчи... съдокладчиците от всички политически групи за, техния, за тяхната посветена работа. Ако толкова много политически групи с членове от различни европейски страни, с различен опит, с, различни, с различни приоритети, успяват да се договорят по приоритетите в реформирането на системата от Дъблин, то и съвета трябва да е способен да го направи. Трябва да говорим и за е, възможности за гъвкавост, стига принципите на солидарност и отговорност да бъдат спазени. И нито една държава членка да не бъде оставена сама да се справя с кризите. Същевременно трябва да продължи напредъка по всички останали предложения в областта на обежището и държавите членки трябва да продължат да показват, да, да проявяват солидарност към Италия и Гърция за за легалните пътища и за, за, за зоните за настаняване. Чрез създаване на такива пътища лицата, нуждащи се от закрила, няма да се налага повече да разчитат на престъпници, които да ги трафикират през граница, за да могат да стигнат до полагащата им се закрила на европейска територия. Планираното приемане на доклада Либе, в Либе ще е утре и ще направя всичко възможно мерките да бъдат прияти възможно най-бързо, улеснявайки работата на съзаконодателите. През юли имаше сесия на предоставяне на ангажименти за предоставяне на възможности и поне 50 000 души ще бъдат презаселени до октомври 2018 година и преразпределени в други европейски страни. За тази цел вече са заделени съответните средства – и след съвета по външни по правосъдие и вътрешни работи, това ще бъде потвърдено днес, този петък. Също така се работи по схемите за частно спонсориране. Става дума за мерки, при които е, частни е, групи или организации на гражданското общество могат да предоставят грижа за е, съответните лица, нуждащи се от закрила. Работим по темата с Европейската служба за обежище и с държавите членки. По легалните пътища за миграция. Има потребност от е, квалифицирани работници и служители в някои елементи от економиката и е, трябва да имаме предвид, че економическата миграция не трябва да бъде нелегална миграция. Екон... Е, Европейската комисия е, планира конкретни проекти в тази област с конкретни трети страни, предоставяйки съответната финансова помощ на онези държави членки, които имат желание да участват в зависимост от съответните потребности на пазара на труда. Също времено ще се работи по проекта за синя карта на Европейския съюз и а, тя ще има за цел да предостави право на пребиваване на високо квалифицирани мигранти председателят Клод Мораес и отличният екип от наклашици в Сянка договориха много силен мандат за тези преговори. Не можем да останем в статуквото такова каквото е. Трябва ни добра политика за връщанията. Трябва ефективно да връщаме онези, които нямат право да пребивават на наша територия. Това изисква по-устойчиви усилия и от гледна точка на Европейския съюз и от гледна точка на държавите членки. Повече от половината от решенията за връщане не се прилагат. Това състояние на нещата подкопава функционирането на системата за обежище и е, действието на политиката в областта на обежището. Затова трябва да има по-добро координиране на усилията за връщане. Чрез обединяване на усилията Европейския съюз ще има по-голямо въздействие върху трети страни, за да гарантира тяхното сътрудничество за реадмисия и връщане. Комисията е готова да оце... направи оценка на евентуалните бъдещи стъпки, които са необходими, за да се работи по обща система за връщанията. Връщането е един ефективен начин да се борим срещу нелегалната миграция, но е необходимо да се засилят повече способностите на държавите членки за разследване на престъплението, свързано с нелегално прехвърляне на лица през граница. Ще се предостави и ясен мандат на служителите на Европейския съюз, командировани в трети страни, да работят и в тази област. И ще се увеличи мрежата на служителите за свръзка в областта на обежищата, които са изпратени в 12 приоритетни страни по настояще. Но а, тези, всички тези мерки не, взем, не, не са мерките, с които ще се справим с факторите, които правят Европа привлекателна. Тези фактори трябва да бъдат анализирани по-добре и да се намерят съответните мерки за разобеждаване – това трябва да бъде правено на ниво държави членки, унеси, които отговарят и, и е, на ниво властите, които работят с е, граждани на трети страни. Е, като Европа трябва да работи активно с Африка за справяне с корените причини на миграцията. 2 милиарда и 850 милиона евро са предоставени от Европейския фонд за Африка за, за постигане на стабилност и за справяне с бедността за 26 страни от региона на Сахел, Африканския рог и Северна Африка. Новият план ще е, привлече над 44 милиарда евро инвестиции в страните партньорки до 2020 година. По-силното сътрудничество с третите страни по всички елементи на миграцията е важно, включително реадмисия на е, гражданите на тези страни, които нелегално пребивават на територията на Европейския съюз. Що се отнася до споразуменията за реадмисия с някои страни на происход. Тези споразумения вече са финализирани, с други все още се договарят. Сега, за Шенген. Не е необходимо да повтарям, че е, Шенген е важен за нашата европейска интеграция – Важното е, е да направим всичко възможно Европа да стане по-силна и Шенген да стане по-силен. Имаше мерки, които доведоха до временно връщане на контрола по границите и такива мерки са възможни в ситуации, в които държави членки са изправени пред сериозни заплахи за вътрешната си сигурност но е необходимо да се вземе предвид и какви са сроковете, предоставени като възможност под настоящите правила. И трябва да се е, преразгледа сроковете и да се преразгледат процедурите за контрол. Мерките за контрол по вътрешните граници трябва винаги да бъдат разглеждани като крайни мерки, е, до които да се прибягва едва след като са изчерпани всички останали възможности защото е изключително важно да не се слагат пречки пред свободното движение, ако това не е крайно необходимо. Същевременно трябва да говорим и за по-добри правила за този тип временни мерки за контрол по границите. Обсъжда се в момента предложеното изменение. Настоящите разпоредби от Шенгенския граничен кодекс се трябва да се използват, докато то не бъде въведено. Това е необходимо, за да се постигне добро сътрудничество и солидарност между държавите членки. Спирам до тук, очаквам вашите коментари и въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Доста колеги са заявили желание да се изкажат преди 15.30 става дума за много сериозни теми, които се обсъждат и в контекста на Дъблин. Ако обичате да се придържате към времето от две минути, за да можем да получим после отговор от господин комисаря госпожа Мецол. Благодаря. Вашето представяне на съобщението на Комисията за Европейската програма за миграция е, бе много удачно за нас. Благодарим ви, че сте тук и сте така открит в е, дискусията. Е, Функционирането по правилен начин на Шенген означава да се продължи с подобрено управление на външните граници и дефиниране на дейностите си за обратно приемане и, вътрешно преместване. Нееднократно сме го казвали, но трябва да подчертаем отново – защото много граждани ще загубят доверие в Шенген, ако нямат достатъчно увереност, че външните граници се опазват така, както е необходимо. За връщанията трябва да успеем и повече. Трябва да има. Не можем да очакваме управление на миграционните процеси вътре в Европейския съюз, ако няма и ефективна система за връщане. Е, намалена е броя на връщанията почти до 27%. И а, е, мнозина а, е, намират това неприемливо, включително и в комисията, и тук. Какви а, стъпки ще предприемете в това отношение, така че политиките за връщане да са по-ефективни? А, трафикът от страните по происход и транзитните страни при влизане, влизането в Европейския съюз, това са много силно доходоносни дейности за трафикантите, които се възползват от уязвимостта на хората. 90% от хората, влизащи в Европа, са подпомогнати от трафикантите. Как е, очаквате да работите в, по този проблем? Последния доклад на Интерпол очертава последните е, проблемите в това отношение. Как ще реагира комисията? После за Ливия. А, има сътрудничество между граничните войски и съответните служби в а, Либия, но колко доверие имаме в операциите, които се извършват в Либия и може ли те сега да се интензифицира, ако мога да употребя тази дума, това сътрудничество? Какво се прави а, за подобряване на условията на мигрантите в самата страна, в Либия? господин Къркоп. Не, господин Киркос, извинете. Ширтате, епитропе. Благодаря, господин комисар. Искам да благодаря на председателя на комисията Мораеш за пресконференцията за Гърция, която той организира съвместно с госпожа Маговей. Сега въпроса ми. Върховният комисариат за бежанците изрази тревога за това, че наближава зима. Знаем колко хора загинаха. Европейската комисия трябва да направи всичко да, да предложи помощ и да не виждаме е, картините, повторени картините от миналата година, които уронват престижа на европейската цивилизация като чао. В е, Гърция идваха е, сирийци и преди март тези хора, преди съответните сключени споразумения, тези хора в каква категория се намират в момента? Следващият оратор. Eh, e благодаря, благодаря, че сте тук, господин комисар. Благодаря и, че споделяте вашите притеснения за Шенген. Мисля, че ние трябва да се върнем е, към Шенген, е, обратно към Шенген. Това е лозунга, лозунгът ми. Е, искам да ви поздравя също за изготвената програма за миграция. Европейския съюз трябва да има възможност да управлява мигрантските потоци. Ние работим по презумпцията, която далеч не е очевидна, че е, ще има солидарност. Но въпросът ми е, имаме ли възможност да по- проявяваме тази солидарност? Все още има много, е, което е, следва да бъде извършено. Има проекти, но нещата се движат като че ли прекалено бавно новата Европейска агенция за обежище все още не е одобрена на политическо ниво. И ние непрекъснато предоставяме временни решения, които облегчават нещата, но да реч не решават проблема. Сега последната цифра, определена от 50 000 души, не решава нещата изобщо. Ако следваме предложенията за вътрешно преместване, ако се задействаме малко по-бързо за одобряване на, на Европейската агенция, може би това ще са стъпки в правилната посока. Но така или иначе за мнозина тук в парламента, към които се присъединявам и аз, никак няма да е лесно да се убедат страните да предприемат подобни ангажименти. Ели Шлайн. Благодаря, благодаря господин комисар за това, че идвате да разговаряме по тази тема и съответния график. Ние работим по преразглеждането на регламента Дъблин. Работихме много усилено за да е, се отрази съответно духа на договорите, солидарност. Например, Европейския парламент е, излезе с доклад от госпожа Кенки и Мацова през април. Мисля, че вече сме изгубили изключително много време е, парламента може да приеме една силна позиция за Дъблин, за да изпратиме ясно послание на съвета и да помогнем на Европейската комисия да притисне съвета в първоначалния ни текст се съдържаха много твърди формулировки. Що се отнася до споделяне на бремето, трябва да има и ясно разписани процедури как това е, да стане. Европейския съд излезе с решение, което подкрепя действията на комисията по е, вътрешно преместване. И е позорно а, е, да сме свидетели на съпротивата на страните членки. През 2016 Канада само за няколко месеца а, е, засели 40 000 бежанци на своята е, територия. 160 хиляди беше ангажимента за Европейския съюз, но е, сам, за сега само 28 хиляди са били е, вътрешно заселени. Смятам, че би следвало да излезем с много силна позиция по този въпрос, защото основният проблем, знаем го, е в съвета. Там се застъпват, отстояват национални позиции – и в такъв смисъл се обръщаме с апел към комисията. Не се поддавайте. Излезте с една силна стратегия за миграция. Не оставяйте тези, които не, не са съгласни с стратегията. Много притеснителни са нещата, които се случват. Притесняват се и международни организации. Знаем, е, че е, особено от случващото се в Либия, в момента съвета за човешки права изисква повече информация от Италия е, за случващото се, защото вече се чува, че военни групировки участват в трафика на хора. Ние искаме и в лагерите да има по-добри условия. Ужасни картини виждаме там – Хората в лагерите в Лимпия би трябвало да живеят в достойни условия и мисля, че сега започнахме да решаваме нещата с главата надолу. Всичко това ще ни се върне. Госпожа Хюсменова. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви за изложението. Споменахте че са необходими по-устойчиви усилия за по-ефективна политика на Европейския съюз в областта на връщането. Според представената от Европейската комисия информация, процентите на връщанията продължават да са незадоволителни – около 36% през периода 2014 – 2015 г. и близо милион и половина души подлежат на връщане въпреки подсилването на капацитета за координиране на връщанията на общо европейско равнище в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Публикуван бе и преработен наръчник за връщането, в който са включени препоръки към националните органи в областта на връщането. В тази връзка стои въпросът по отношение на подобряване на сътрудничеството и търсене на нови партньорства в областта на обратното приемане от държавите на происход. В своята реч относно състоянието на Съюза, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер също заяви необходимостта да засилим усилията си. Как Вие лично оценявате прогреса по отношение на връщанията на незаконно пребиваващи мигранти? Кои според Вас са най-значимите трудности, Споменахте някои от мерките, които ще предприемете. Смятате ли, че ще бъдат достатъчни, за да се провежда една по-ефективна политика в тази област? Благодаря. Благодаря, Франк Енгел. Благодаря. Що се отнася до е, Шенген, мога да кажа, че съм много скептичен по е, изложеното от е, господин комисаря днес. Просто защото страните не искат да се откажат от в протокола за охрана на външните граници, които прилагат твърде енергично. Обаче с подобни мерки ние няма да спрем нито мигрантите, нито ще заловим трафикантите. Мисля, че и моите гласоподаватели са също толкова скептични по тази тематика. Затова ви призовавам да бъдете изключително стриктни, ако се пристъпи към новата система и съответните разпоредби. би следвало да се отхвърлят ред мерки, като примерно вътрешното извънредно положение или други подобни. Това са така някакви символично формулирани мерки, които не могат да сработят. за Африка. Аз се срещнах с представители на Африканския национален съюз и те не са в състояние да се ориентират е, коя програма от хилядите съществуващи е, е валидна за какво и откъде е да търсят пари. Въпреки, че ние даваме пари, фонда за външни инвестиции, което не е доверителен фонд, е, трудно е ние да го разберем, да не говорим за хората от Африка. Сега 14 милиона е вкарал, милиарда е вкарал Китай е, за миналата година само. Ние с, няма да стигнем тази сума в близките 3 или 4 години. Не, не това се очаква от нас в Африка. По този начин няма да преодолеем причините за случващото се. Колкото повече обаче говориме за законни пътища за Германия, толкова повече ще се сблъскваме примерно с нежеланието на Унгария, да речем. Могат да се размахват всякакви е, лозунги в такъв смисъл, но това е единственото и необходимо нещо, което трябва и може да се направи, т.е. да има законни пътища за миграция, а от друга страна незаконната миграция никога няма да спре, така че трябва да си има мерки за борба с нея. И тук трябва да се мисли и за така наречения план Шорош. Надявах се да има синя карта, но както и да е, Барбара Спинели има думата. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето изказване. Исках да спомена писмото, написано от председателя на Европейския съд по правата на човека и изпратено до италианското правителство. Всички политики, прияти от италианското правителство, са одобрени от Европейския съюз. Юнкер похвали италианското правителство. Но в това писмо се излага позиция против връщанията от Италия. Обяснява се, че положението в Либия не е по-малко опасно, отколкото през 2012 година, че тези, които подлежат на връщане, са изправени пред опасността от изтезания и унизително отношение. Освен това, фактът, че тези неща се случват, в териториалните води на Либия не ни освобождава от задълженията по конвенцията. Председателят на съда изрази своите опасения, че може би тези хора ще бъдат изпратени обратно при много опасни условия – Също така се споменават операциите по търсене и спасяване на НПО. Казва се, че би трябвало те да се извършват при максимално сигурни условия, но това не е така, тъй като знаем, че НПО на практика се оттеглиха от Централното Средиземноморие. Мисля, че непряко това писмо адресира и Европейския съюз. Госпожа Кенге. Благодаря, Клод. Бих искала да благодаря и на комисаря. Благодаря за неговата работа с нас, която е ежедневна. Ние знаем, че през април 2016 година парламентът гласува за холистичен подход. Това беше доклада Мецола Киенге. Трудно е обаче всичко да се приложи заради егоизма на държавите членки. И именно заради тяхното отношение ние не можем да се справим с предизвикателствата на миграцията. Първо, правните канали. Ние работихме по синята карта, но трябва да се помисли и за други варианти защото хората винаги ще прибягват до много съмнителни типове, за да получат това, което искат. Освен това, отговорностите падат най-вече върху държавите на предна линия. Много е важно да се работи по това и да се знае по кой път ще се върви. Трябва да успеем и в съвета – Борбата с трафика на хора е много важна в Либия. Аз съм съгласна, трябва да има повече закрила за хората в Либия. Знаем, че Либия не е сигурна страна и не бива хората да се насочват на там. Необходимо е да има ясни споразумения за реадмисия с страните, от които идват мигрантите и да се насочим към първопричините. Знаете, че преди няколко дни ние приехме становище, наречено мобилност и миграция. То ще се разгледа на срещата на върха в Абиджан. Трябва да има обща стратегия с африканските страни. Освен това, нашият приоритет са младите хора и развитието. И накрая, господин председател, реформата на Дъблинския регламент, вие казахте нещо, което е много вярно е реформата на Дъблинския регламент и липсващата брънка във веригата при преработката на регламента. Благодаря. Много ви благодаря. Мисля, че е по-важно да видим как държавите могат да изпълняват своите задължения по Женевската конвенция. Много държави казват, че искат да затворят границите и да изпратят бежанците обратно. Но става дума за 16 милиона. В Ливан има 1,3 милиона. Това е голям дял от общото население на страната. В Турция над 3 милиона. Мога да давам и още примери. В Европейския съюз в 2016 година обаче ние дадохме закрила само на 700 000 човека. В това няма нищо лошо, аз се радвам, че сме го направили. Но от тях 445 000 са в Германия. Това е повече от половината от всички бежанци. Ако гледаме разпределението на глава на населението обаче, то нека погледнем положението в Швеция. Там съотношението е по-голямо. Следователно, според мен, комисията трябва да направи някакво усилие. Ще видим как комисарят ще успее да привлече държавите членки. Също така трябват ни законови пътища за миграция и то не само за високообразованите и квалифицираните. Ние имаме синя карта, разбира се, но трябва също така да имаме и пътя за тези, които не са толкова добре образовани – Необходими са ни тези законови опции. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар. Още веднъж благодаря ви за подробното изложение на това, което прави комисията и това, което вие лично правите. По преместването можем да кажем, че има успехи. Има и проблеми, разбира се, но ето сега виждаме, че въпреки споразумението с Турция и избягване на най-лошото, има увеличение на потоците. Интересуваме дали Европейската комисия възнамерява да направи нещо заедно с гръцкото правителство по релокацията. Гръцкият министр, който отговаря за миграцията, заяви вчера, че ще има пет нови центъра. Там пристигащите ще могат да бъдат идентифицирани и ще могат да останат. Господин комисар, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря за въпросите. Някои от въпросите всъщност се припокриват, но аз ще се опитам да бъда много конкретен – Госпожа Мецола ме попита в началото за стратегията. Аз съм напълно съгласен. Стратегията трябва да бъде обхватна. Това казвам от самото начало. Същевременно ние редовно ще докладваме по напредъка. Вие знаете много добре, че за нас е важно не само да има подкрепа за бреговата и гранична охрана на държавите членки, ние също така призоваваме държавите членки да се възползват по-добре от възможностите на бреговата и гранична охрана. Господин Киркос, вие зададохте въпроса си на гръцки, затова и аз ще отговоря на гръцки – на първо място трябва да кажа, че съм съгласен с вашия коментар. Сцените, на които станахме свидетели миналата година, не бива да се допускат отново. Аз имах разговори в Атина, срещнах се с правителството, с компетентните министри. Увериха ме, че всички необходими мерки са взети. Това означава, че дори да се влуши времето, ние би трябвало да имаме едни хумани условия на островите. Освен това, Европейския съюз ще продължи да предоставя помощ. Надявам се никога повече да не виждаме такива сцени. Вие също така попитахте за решенията за преместването. Това са бежанци, които отговарят на критерия до 75%. Държавите членки ясно заявиха, че няма да преместят тези, които са пристигнали в Гърция след подписването на споразумението между Гърция и Турция. Пристигналите след 20 март 2016 година попадат под обхвата на това споразумение – Знаем, че наскоро имаше решение, съгласно което Гърция може да изпрати двама сирийци отново в Турция, възоснова на факта, че Турция е определена като безопасна страна. Гърция трябва да ускори прилагането на декларацията, разбира се, но всеки отделен случай трябва да се разглежда съобразно материята. Доброто и бързо изпълнение на споразумението между Европейския съюз и Турция ще намали бройката – това се отнася и до броя на незаконно пристигналите на гръцките острови. Вие знаете, че наш приоритет са законовите пътища на миграция. Държавите членки ще продължат да се ангажират с преместването, което означава, че сирийци, които са в Турция, Йордания, Ливан, ще могат да използват законови пътища за пристигане в Европейския съюз, без да е необходимо да плащат на каналджиите и без да рискуват живота си, което е най-важното. Всички елементи на реформата на общата европейска система за убежище трябва да бъдат завършени. Ние трябва наистина да имаме едни по-интензивни усилия. Ние трябва да доизградим общата система за убежище на Европейския съюз. И в това отношение аз подкрепям намерението на естонското председателство, колкото се може по-бързо да постигне споразумение, така че нито една държава членка да не пострада при бъдеща криза. Много от частите на нашата политика са взаимосвързани. Много от политиката в тази област е свързана с Дъблинския регламент. Знам, че вие следващата седмица ще гласувате доклада на госпожа Викстрем. Силен мандат за Европейския парламент означава и силен сигнал към съвета. Госпожа Слайн. Съгласни сме с това, което вие казахте. Решението на съвета за преместването се прилага до септември 2016 година. Става дума за тези, които са пристигнали преди тази дата. Призовавам всички държави членки да продължат да изпълняват своите задължения, разбира се, и след тази дата. Но може би трябва да видим и добрата страна преместването се превръща в успех. 90% от заявките са се превърнали в ефективно преместване заявки от Италия и Гърция. Благодарение на сътрудничеството между държавите членки, ние можем да преместваме всъщност на практика около 2,2 хиляди на месец. Това означава и доверие между държавите членки, както и екипи, които съвместно да управляват кризата. Имаше и въпроси за Либия. Съгласно Международната организация по миграция и комисарията на не за бежанците е, могат да се постигнат по-добри резултати, но трябва за тази цел да се е, е командироват служители на тези две организации в Либия. Но за съжаление в Либия положението е такова, че има много сериозни поводи за загриженост за сигурността. Освен това, на властите в Либия не предоставят. Трябва ясно да се ангажират да предоставят достъп до всички центрове за настаняване. 46 милиона евро а, стойността на проекта, е, който ще се приложи от Италия и който ще се финанси, е, който Европейската комисия ще финансира. Целта е постепенно да се възстанови способността на властите в Ливия да контролират преминаването през южните граници на Ливия. Под настояще имаме мисия за проверка на ситуацията на място, за да се сравнят тези елементи от проекта. Също времено правим оценка и за това как предотвратяването на нелегалното прекосяване на границите на Ливия и по-конкретно южните граници може да бъде е, спряно. Европейския съюз вече предоставя чрез Международната организация по миграция подкрепа за доброволно завръщане на по-голямата част от економическите мигранти, които са се озовали в Либия без да могат да се предвижат в друга посока. Става дума за връщане към Нигер. Разбира се, трябва да се отличат онези мигранти, които имат право на международна закрила. Франк, отговорих на това въпрос. Роберта, на твоя въпрос отговори. Знам, че слушаш. Нищо, че в този момент не изглеждаше точно така. Дали иначе това, което ти спомена, е представата на много европейци, за, за контрол по вътрешните граници днес, в днешно време. Има обаче и хора, които много се безпокоят за сигурността. Трябва да проверим, проявим разбиране и към тях. Опитваме се да намерим добро равновесие между тези две измерения и не е лесно. Вътрешните контрола по вътрешните граници винаги трябва да бъде разглеждан като крайна мярка, която да се прилага след изчерпване на останалите и държавите членки имат ангажимент да направят всичко възможно да сведат до минимум а, отрицателното въздействие върху свободата на придвижване а, в ситуациите, в които се предприема тази крайна мярка работата с Африка. Необходимо е да разработим в по-голяма степен цялостен подход към миграцията в Европейския съюз, за да се заместят а, а, не, нелегалните потоци а, мигранти с легални пътища за придвижване на онези, които имат право на това. И в този контекст, е, в тяхно сътрудничество с държавите членки и зачитайки националните компетенции, както и потребностите на е, пазара на труда, започнахме пилотни проекти с трети страни за легална миграция, които ще бъдат провеждани с подкрепата на, на европейски средства. А, разговаряме с а, африкански страни под а, този въпрос и, и, раз, и разглеждаме различните възможности с държавите членки. При заселването много е важно то. Географските приоритети са свързани с мерки за подкрепа за Италия, намаляване на натиска по Централно-Средиземноморския маршрут и увеличаване на солидарността. Подборът на страната взема предвид временни механизъм за спешно евакуиране на най-уязвимите групи мигранти от Либия а, на ВКБ ОНЕ. Сътрудничество с страни като Нигер и Чад е изключително важно. С Нигер работим много добре, с Чад също има някои проблеми. Трябва да работим в партньорство, за да управляваме миграционните потоци заедно. Ще премина отново народния си език, тъй като ми беше зададен въпрос на него. Ще повторя отново, че е нашият приоритет е да презаселим всички, които имат право на това, възоснова на тези две решения. Но нито Гърция, нито Италия ще бъдат оставени да се справят сами. Още от самото начало предоставяме сериозна помощ на тези две страни, които са поставени под сериозен натиск и ще продължим да го правим. Европейският съюз ще продължи да ги подкрепи и оперативно, и економически и да подкрепя схемата за преместване. Ще има и редовни доклади за напредъка. Мога да ви уверя, че има множество положителни сигнали от много държави членки. Госпожа Кенги също ми зададе някои въпроси. Безпокойствата за положението на мигрантите са и наши безпокойства. И то навсякъде. В Либия, например, нашият приоритет там е да направим всичко възможно партньорите ни там да предоставят достъп на място. А също времено, когато има економически мигранти, на тях трябва да и те имат желание да се върнат, трябва да им бъде предоставена тази възможност. Надявам се, че скоро ще се видим отново. Отговорих на всички въпроси, смятам, господин председател. Не знам дали вашата преценка показва същото, но при всички положения съм на ваше разположение. А, когато а, пожелате да се видим отново, за да ми зададете въпросите, които ви вълнуват. И отново нека да кажа много благодаря за вашата подкрепа. През последните години успяхме да постигнем резултати. И то беше благодарение на подкрепата на Европейския парламент. И без да прави, каквито и да било инсинации за други елементи от европейските институции, Европейският, ако Европейският съвет беше толкова склонен на сътрудничество, колкото Европейския парламент, това би било по-добре за европейското бъдеще. Благодаря ви, господин е, председател. Вие е, ни хвалите, но не знам дали това е, е добре за нашата дисциплина. Много ви благодаря, че бяхте тук. Е, високо оценим вашето присъствие. И нека да подчертая, че се виждаме и в други контексти, в съвета на председателите на комисии и други е, контексти. Благодаря. Uh, Благодаря, уважаеми колеги. Господин комисарят е тук. Моля, останете в залата, за да започнем работата.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 Dear colleagues, um, we can start point 10. Sorry for the pause there. Um, if everyone is ready. Уважаеми колеги, готови ли сте всички да продължим работата си? На 13 септември Европейската комисия излезе с няколко документа, свързани с наскоро приятия пакет за киберсигурност, устойчивост на тероризъм и отбрана в киберобластта за Европейския съюз. Тук са важни въпросите за вътрешната сигурност, борба срещу киберпрестъпността, защитата на данните, защитата на други основни права по интернет. Много се радваме, че тук е комисарят Кинг – той а, е, идва от комисията по тероризма и много се радвам, че намери време да се срещне и с нас днес и да говори пред комисията Либе. Разполагате с допълнителни документи, е, изявление на комисията по темата и други документи, които са ви предоставени. Джулиан, много се радвам, че сте тук. Заповяда и благодаря, че си тук. Благодаря много за поканата. Благодаря и на всички, които са тук в залата. А, днес има двойна доза представителство на комисията. Двама комисари в един и същи следобед. Много се радвам, че а, така активно си сътрудничите с комисията. Готов съм а, да поговорим за киберсигурността. Има няколко презентации по тази тема по-настоящем в няколко парламентарни комисии, тъй като всички тези комисии са важни елементи от колективната работа по тази задача. Е, за мен беше особено важно да дойда тук в Либе и да говоря по тази тема, защото смятам, че вие можете да изиграете много важна роля е, заедно с някои други елементи на Европейския парламент. И е, не смятам, че тук става дума само за частта, свързана с борбата срещу киберпрестъпността. Става дума за по-големи въпроси, свързани с е, е, темата, по които работи Либе в момента. Така че много ви благодаря, че ме поканихте. Добре, знаете, колко са големи предимствата а, на това, че светът става все по-взаимосвързан. Обаче, за съжаление, добре знаете, че те са свързани и с увеличение на, на опасностите, свързани с тази взаимосвързаност. И ако не признаем това, ако не направим нещо да се справим с тези предизвикателства и за да увеличим сигурността в киберпространството, има опасност да подкопаем доверието на гражданите в тази взаимосвързаност и а, вярата им в нещо, което трябва да бъде част, важна част от тяхното бъдеще. Много се радвам, за, че заедно с множество други комисари работим заедно, за да е, постави някои въпроси за обсъждане с държавите членки и с Европейския парламент и да обмислим как да се придвижим напред. Има стратегия за сигурност до 2013 година, директива за сигурността на е, мрежовите системи е, и се говори и, и се предвижда защита на всички киберуслуги, които са от основно значение за обществото. Обаче киберпрестъпността продължава да се развива и то с огромни темпове. Именно заради това трябва да действаме отново по тази тема. Интернет на вещите означава включването на десетки милиарди апарати към интернет. Сипер, киберзаплахите стават все по-стратегически насочени и е, се развива способност за нарушение на функционирането на инфраструктурите и дори на демократичните институции. Освен това, те се прехвърлят от е, информационните технологии към други критични е, отрасли от 2016 година над 4000 атаки с искане на откуп по интернет са засечени дневно. И това показва колко огромно може да е въздействието. 150 страни са били засегнати от такива атаки предизвикателството е огромно. И именно за това миналият месец предложихме набор мерки за засилване на колективния ни капацитет за реагиране, устойчивост, е, предотвратяване и защита. Трябва да работим заедно в сътрудничество в Европейския съюз и в международен план. Това е тема, която знам е важна за Европейския парламент. На последното пленарно заседание в Страсбург бе обсъдена темата в основа на един доклад за киберпрестъпността, така че знам колко добре сте информирани по темата. Първият стълб от трите, които споменах, е устойчивостта. Ние трябва да развием по-добра устойчивост на атаки т.е. да е по-трудно да ни атакуват и по-бързо да реагираме в случаите на атаки. И има елементи от пакета, предложен от комисията, които имат за цел да създадат по-силна е, по, е, е, агенция за киберсигурност. Възоснова на ЕНИСА, но с по-големи правомощия за да може да има по-бързо засичане и по-бързи координирани реакции. Разбира се, е, е, основната е, директива в областта ще бъде опорната точка и ще видим до каква степен съществуващото в момента право може да обхване потребностите, включително що се отнася до атаки е, срещу е, публичната администрация, е, критична инфраструктура и болници. Агенцията за киберсигурност трябва да има и, и правомощия за предоставяне на сертифициране в сертифициране за сигурност, за да може новите продукти, които са свързани в мрежата, да бъдат устойчиви на такива атаки и преди да бъдат пуснати на пазара и в последствие, след като се промени е, типа заплахи. Трябва да има нови схеми за, и процедури за сертифициране. Вече има някои добри такива схеми, но трябва да има общ и общо приложим ам, комплект от ам, изисквания на европейско равнище, за да може да има сертифициране и гражданите да знаят а, е, на кои продукти могат да се доверят, а пък онези, които произвеждат такива продукти, да могат да гарантират тяхната сигурност и да поемат ангажимент за тази сигурност, когато ги пускат на пазара. Важна е и информираността. 95% от атаките стават и благодарение на грешки в начина по който хората си взаимодействат с технологиите. Говорим за кибер, киберхигиена. говорим за, за това, че хората трябва да се избират на добри пароли, че трябва редовно да се грижат за проверката на устройствата, които ползват. А също така на организациите е, трябва да въвеждат е, специални програми за устойчиво срещу кибератаки. Необходими са ни хора с нови умения. Имаме доста голям недостиг е, от квалифицирани хора в тази област. До 2022 година 325 000 специалисти в тази област ще са, ни, ще, са в недостиг на пазара на труда на Европа. И е, когато няма разработвани в Европа технологии, често тук зависим от внасяни от чужбина технологии за сигурност. Работим по различни начини. Има публично-частни партньорства за киберсигурност, в които, надяваме се, ще бъдат мобилизирани 1 милиард и 800 милиона евро през следващите години, но в Съединените щати посветените на това средства са значително по-големи. И предлагаме и мрежа за а, трупане на познания в областта на кибер сигурността, както и център за такива познания. тези две структури следва да подпомагат разпространението на информация по тази тема и смятам да направя предложението за това следващата година, но започваме първо с пилотна фаза. Да посилваме устойчивостта на системите е също важно. Както стана ясно, ние имаме предвидени действия, но трябва да се направи и повече. Затова сме очертали един проект за това как да се реагира на сериозни инциденти или кризи. Сега ще е, проведеме изпитания на този модел с страните членки. Да станем по-трудни обекти за атака е само част от отговора. Необходимо е също да имаме и разобеждаващи стратегии за е, нападащите ни. Тоест, дали това са престъпници или понякога и дори представители на цели държави. В предложението на комисията е, слагаме акцент върху повишаване на възможността да бъдеш е, заловен е, с съответни е, санкции, разобеждаващи такива т.е. да има ефективно откриване на атаките, проследяемост, е, разследване и, и съдебен процес евентуално. Необходимо е да засилиме и сътрудничеството с частния сектор в тази област. Капацитета на правоправилащите органи в областта на технологиите следва да се развива и да отговаря на, най- на последните достижения. Подсилване и на Европол като своего рода център е, на борбата с киберпрестъпността. Достъп до доказателства в дигитален вид е доста голямо предизвикателство и тук трябва да се опитаме да преодолеем пречките в това отношение, за да може подобни доказателства да се използват в съдебен процес. Цифровите услуги и потоците на данни по дефиниция се случват трансгранично, но национ съдебните процеси все още са затворени в национални граници и затова трябва да се помисли как да се реши този проблем. С комисар Юрова ще излезем с предложение за улесняване достъпа до електронни доказателства, включително и в борбата с киберпрестъпленията. Разширихме и капацитета си за преслед... наказателно преследване на някои форми на киберпрестъпления, примерно е, сексуален тормоз на деца. Трябва да си извадим полуки от е, тези си усилия и да работим и в нови области. Предлагаме да е, засегнем областта измами с плащанията, които все по-често се случват и в цифровата сфера също да покриеме и измамите с всички транзакции за плащане, включително с виртуални платежни средства. Да има общи правила за налагане на санкции и, общи, и съизмерим режим на юрисдикция при съдебно преследване. Необходимо е да има и политическа реакция при подобни атаки, да има съответно изграждане на капацитет на ниво национална държава. Необходимо е в такъв смисъл да работим с страните членки, за да се търсят възможности на финансиране на проекти от Европейския фонд за отбрана за изграждане на капацитет за киберотбрана. Също така трябва да се търси международно дефиниране на нормите за определен вид поведение в киберпространството съвета по външни работи през юн, юни е, взе решение за рамка за киберпрестъпност, където се визират ред мерки за борба с е, е, киберпрестъпност, включително и срещу е, лица и е, институции, които е, осъществяват атаки. И във всички случаи е необходимо да работим с международните е, институции, с ООН, за да можем да изградим максимално, да постигнем максимална подкрепа за изграждане на устойчивостта и на мрежите и на нашите съседи и да се постигне глобална киберсигурност. Необходимо е да се работи също така и за засилване на сътрудничеството с НАТО. Това е една област, където е, има подписана обща декларация между ЕСА и НАТО с много сериозни е, заявени амбиции. Сега вече трябва да работим по тях. Мисля, че сме постигнали съвсем немалко. За първ път е, НАТО и ЕС е, провеждат съвместни е, упражнения. Е, можем да продължим в тази насока, за да обогатяваме е, нашите подходи за устойчивост и борба с е, киберзаплахите. На 28 септември комисията също прие комуникация за борба с е, нелегално съдържание онлайн. Нека да коментирам и това, защото тук проблемите са същите. В нашето съобщение е, се е, излагат насоки за засилване на проактивно е, действие за откриване и премахване на незаконно съдържание, което пропагандира реч на омразата и нетолерантност онлайн. Искам да ви обърна внимание че тук не става дума да определяме кое е законно и кое е незаконно. Това си се определя с друг набор от закони. Но а, на, в определено съдържание онлайн, кое, а, което а, подкрепя тероризъм или други а, когато е, тези дейности са незаконни, е, ние трябва да очакваме от страните членки да си поемат отговорността и да се борят с тези явления. Какво ще направим по-нататък? Сега вече сме направили първата спирка. Е да реагираме. Да е, наблюдаваме как се развиват нещата до края на годината и в началото на следващата година да направим оценка дали има някакъв напредък и дали има нужда от допълнителни действия. Включително си запазваме правото да излезем с законодателни предложения в допълнение на съществуващите разпоредби. Основните е, първи елементи на е, амбициозния пакет е, за киберсигурност сега вече са във ваши ръце. Ние ви предоставяме законодателното предложение, вие и в други съответни комисии ще го обработите. Има и допълнително предложение, както казах, за електронни е, доказателства. Те ще, е, то ще бъде дадено началото на другата година. Всичко това е в подкрепа на нашата стратегическа е, цел да засилим киберсигурността и да се справяме с ново появяващите се предизвикателства в тази област. Председателят благодаря. Нека да чуем сега изказването на колегите. Роберта Мицела, моля. Благодаря. Извинете ме, господин комисар, ще трябва е, веднага да напусна, е, защото е, реално трябва да бъда на две места едновременно. Ще ви гледам от другата комисия. Благодаря ви, че сте тук при нас. Благодаря ви, че работите по подобряване на европейската рамка за сигурност и борбата с киберпрестъпления. Е, Непрекъснато се е, сменя начина на работа на киберпрестъпниците и това е основно предизвикателство. Тази престъпност засяга всички независимо кои сме, и е, има отражение върху нашия живот. Е, проблема е и с атаките срещу критично важна е, структура. С 5G е, мрежите тези атаки ще продължат. Затова и нашите власти трябва да имат възможност да са една крачка напред пред тези, които се опитват да сринат системата, да искат откупи или да атакуват. Няма да коментирам всеки аспект на вашия пакет, но приветствам усилията за създаването на Агенцията за мрежова и информационна сигурност ЕНИЗА и за ефективен капацитет за реагиране за кибератаки. Нейната дейност трябва да е съвместима с други агенции и тя трябва да има достатъчно средства, за да може да изгражда капацитет за справяне с повишаващото си задачи. Също така приветстваме предложението за директива за борба с измамите където се разширява приложното поле и се включват информационни системи, плащания, включително с виртуални платежни средства. Тези платежни средства бързо започват да се превръщат в регулярни такива и за това нашите инициативи би трябвало да са насочени към тях. Също и рамката за реагиране при инциденти е много полезна. Много е важно да се решат и въпросите при е, откриване, разследване, е, съдебно преследване и евентуално наказание на извършващите киберпреставления. Насърчавам ви да се повиши и сътрудничеството в това отношение, за да бъдат закрилени и де, нашите граждани, децата, бизнеса и инфраструктурата в края на краищата трябва да се работи също и за премахването на незаконно съдържание от е, мрежата и е, уведомяването на доставчиците на подобни услуги. Ако се придържате към две минути в е, изказванията си, ще ви бъда много благодарен, Бъргет Сипел. Благодаря. Благодаря на комисар Кинг за това, че за втори път днес в парламента представя този толкова важна тема. Много важни неща мога да очертая, но те бяха вече е, казани. За това ще се огранича до два много малки примера, за които понякога не се сещаме. Мнозина от нашите граждани е, всъщност не са наясно какво се случва в цифровия свят. Свалят си приложения, които им се струват интереси но интересно, но дори не си дават сметка, че биват проследявани, други не ги интересува кой ги следи и с каква цел и не си дават сметка, че може би сваляйки едно предложение си свалят и вируси. Това като начало не изглежда проблем, но когато решат да използват информация и да пренесат тази информация от личното си, устройство на работния си компютър, където вече нещата има сериозно защитена инфраструктура, изведнъж най- по този начин лесно вка- се вкарват вируси. А нас това интересува ли? Не мисля. Та, когато ще говорим за киберсигурност, ще трябва да работим и за повишаване на осведомеността в страните членки. Е, се опитваме за да го правим тук без много успех. Е, също и познанията на медиите са основен проблем. Още един съвсем дребничък пример. Говорим за сигурност на данните и технологиите по Refit – много бях е, изненадана един ден. Е, бях в е, супермаркет, нямах достатъчно пари, взех си картата. Нормално ти я слагаш в една машинка. Обаче изведнъж ми казаха, ама не, не, няма нужда да я слагате в машинката, прекарайте близо до нея и плащането минава. Да, може би това е прекрасно, много е лесно, но по този начин престъпниците ще имат възможност на една дълга опашка зад мен да прочитат моите данни. Е, хората наясно ли са с това? Така че е, сега си имам едно устройство, което блокира четенето на моите данни, но а, едно от големите е, освен големите предизвикателства, има и такива дребни неща, за които ние не бива да забравяме. Да не забравяме, че става дума за организирана престъпност, която не се занимава с трафик на дрога или хора. Тоест, нещата, които едно време смятахме за малки престъпления, са обект на работа на вече сериозно организирана масова престъпност. I really recommend I'm uh, as paranoid as Mrs. I uh, highly recommend uh, protection. Uh, Добре, препоръчайте тези устройства на господин комисаря да не може да ви скимират, т.е. да четат данните от картата ви от разстояние. Госпожа Сържантини, моля. Благодаря. За втори път днес с господин Кинг сме в една зала – няколко въпроса искам да повдигна, ако позволите. Много се радвам, че се обръщате към проблема с виртуалните валути. В директивата за пране с пари е, имаме огромни затруднения да дефинираме понятието виртуална валута, да не говорим за това как е, от тук нататък да, реш... да разпишеме текстовете за борба с прането на пари. Затова е много важно да има подобна дефиниция. После. Влизането в данни през задни вратички, така да се каже. криптирането при е, наказателно съдебно преследване. Това е тема, която трябва да се подхване. Искаме действително да има наказателно съдебно преследване, но не искаме е, да има възможност е, безнаказан и нерегулиран достъп до е, данни. Е, сега твърди се, че ако данните идват от е, здравословни, така да се каже, източници, няма проблем да бъдат ползвани, но въпросът е как се дефинира е, това и на къде вървим в такъв случай. После свалянето на престъпно съдържание и терористично съдържание онлайн. Няма ясна дефиниция кое е това съдържание и съответно е, различните страни свалят от мрежата различни неща. А, после отговорността на доставчиците на интернет. Това е основна задача а, е, на а, е, държавите. Не следва да бъде предоставено не, то, изпълнението на тази задача на частни организации. Тук отново трябва да мислим и за дефиницията, и за методите на действие и да не се оставя тази дейност на търговски партньори. Благодаря, господин Дюпре. Благодаря. Първо да обявя, че не съм никак ясно с киберсигурността. Не съм, нямам параноя, за разлика от нашия председател, но пък и нямам и много познания за това как да се предпазвам. Ако мога така да споделя някои размисли, господин председател. интернет е пространство без граници. И атаките е, срещу сигурността не са конкретно задължение на един национален орган, защото те могат да се отнасят до всички. И има ли в вашето предложение възможност да се създаде една, един капацитет за киберотбрана. Примерно във Франция се създава някакво звено, не знам точно на какво ниво, именно за отбрана по, така, в, в отношение на киберсигурността. И тъй като интернет не е териториален, възможно ли е да се изгради някакъв е, капацитет е, за е, киберотбрана? Казахте, че предизвикателствата са огромни. И ако съсредоточим тази дейност в една европейски орган, няма ли да има повече ефективност и по-голямо економия на средства? После е, има Европейска агенция за мрежова информационна сигурност. Тя извършва добра работа. Сега, за сега съм чу, че обявява конкурси не знам, киберконкурс ли си обявява за набор на персонала, който ще работи по киберсигурността? Незаконното съдържание. Силно ме вълнува тази тема. като става дума не само за терористи, да речем, но и е, лицата, които е, подмамват е, деца, които ги лъжат. Е, и мисля, че трябва да се излезе с някаква препоръка на европейско ниво в това отношение. Благодаря. Thank you. Mr. Boney, please. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на господин комисаря за представенето. Благодаря изобщо на комисията за целия този пакет. Ние си даваме сметка, че кибер заплахите се увеличават. В началото на 2016 година имаше повече от 4000 различни посегателства в целия свят. От 2015 година насам също имаме голямо увеличение. 80% от европейските дружества бяха засегнати миналата година. Това е голям проблем. От тук и моят въпрос. Първо, координацията и сътрудничеството. Ясно е, че ние трябва да възложим на Енисън нов мандат, за да имаме много по-добро сътрудничество между държавите членки. Същевременно ние трябва да имаме и по-добро сътрудничество между европейските институции – защото боравим с огромни обеми информация, данни. Необходимо е следователно те да могат да се движат много бързо. Нещо друго, което вие споменахте, е сътрудничеството с НАТО. Важно е, според мен, да си дадем сметка, че говорим не само за сериозни заплахи със сигурността, но и за възможни хибридни войни и отбрана. За мен е важно постоянното сътрудничество, различните форми на обучение, за това също трябва да се говори. Съгласен съм с Биргит, трябва първо да започнем от осведомяването за проблема. Наистина има доста неща, които ние вече разбираме, но е необходимо доста повече. И накрая от документите, представени от комисията, е ясно, че трябва да се тръгне по този път, но ние трябва да избягваме ситуация, при която се налагат някакви универсални подходи. Ние разговаряме с много от представителите на различни отрасли. Трябва ни етикетиране, разбира се, но принципно трябва да се работи с всички партньори и да има едно ясно решение. Искам да кажа и нещо за насоките за противозаконна дейност. Необходимо е наистина да видим как ще проработят те. И след това, до година, както и вие казахте, да намерим решението, може би и законодателно решение – но проблемът е, че ситуацията в държавите членки е различна. И на някои места тези насоки ще се изпълнят добре, на други места те няма да се окажат приоритетни. От тук и въпроса за ангажимента на партньорите. Благодаря, лауристи. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че ни информирате за тези толкова важни нови моменти. Наистина има някои много добри неща и те са свързани не само с киберсигурността, но и с образоваността на гражданите. Изследванията също са част от тази програма. Но в това отношение ще е, взема повод от казаното от господин Бони. Създава се известно объркване, защото нямаме ясно определение на това какво съставлява киберпрестъпление, какво представлява киберсигурността. Също така, не можем да кажем, че цифровата безопасност и цифровата престъпност са еквивалентни на тези в нецифровия свят. Има наистина проблеми, които няма как да се решат само от този регламент. Просто е необходимо да се намери решение в правораздаването, включително и наказателното правораздаване. това, което се случва, наистина се отразява на здравето на хората, на тяхната сигурност, безопасност. Вие работите ли заедно с комисар Юрова в тази област? Според нас са необходими наказателни кодекси и много по-обхватни подходи да се предвидят цели нови раздели е, за този вид цифрови престъпления. Също така мисля, че е важно да защитим децата. Нещо, за което вече стана дума. Да се предвиди специална защита – но тук се натъкваме на правни трудности, защото когато искахме да включим специалната защита на детето, беше трудно да намерим подходящото правно основание, например игрите в интернет. Има игри, които наистина се оказват много проблемни. Те водят, както знаете, до детски самоубийства – Ясно е, че тези игри трябва да се криминализират. Но самата област е много специфична и е необходимо колкото се може по-скоро да има конкретизация, за да се обхванат и технологиите и всички тези ежедневни действия. Нещо друго, което ми е липсва в вашия много добър документ е връзката между сигурността и правото на личен живот. Струва ми се, че понякога се създава това изкуствено противоречие между сигурност и неприкосновеност на личния живот – Самата аз много бих се радвала да подхождаме към въпросите на киберсигурността по-позитивно. Всъщност, тук е важна не само сигурността, а важна и безопасността – но разбира се, не бива да ни се казва, че трябва да избираме между едното или другото. Не мисля, че има конфликт. конфликт. Колко интересно наистина. Жако, че нямаме повече време да обсъдим тези въпроси. Барбара Спинели има думата. И след това Ана Гомеш. Благодаря ви, господин Кинг. Имам няколко въпроса по теми, които лично ме вълнуват, защото аз съм докладчик по свободата на словото в медиите. Притеснявам се как предлаганите мерки може да се отразят на тази свобода. Първия въпрос, който си задавам е няма ли да възникнат някои опасности – Ако се окаже, че правилата за киберпрестъпност и борба с киберпрестъпността са непропорционални, то може да има проблем. Вие се водите от САЩ, 70 милиона годишно се харчат в тази област, казвате, че трябва да следваме този модел, но аз се притеснявам че ако мислим само за киберсигурността, то тогава ще имаме сериозни трудности и при избори. Погледнете последните избори, имаше някои сигнали, но как да ги докажем? Необходимо е ясно да определим какво съставлява незаконното съдържание в интернет – в противен случай свободата на словото ще пострада. След това, като говорим за престъпно намерение или враждебно намерение, ясно е, че тук има разлика. Може да си враждебен, без да си престъпник. Не знам, възможно е това, което казвам, да се дължи на неизчистен превод – но ние трябва много да внимаваме с правното съдържание. Освен това, интернет-платформите трябва да окажат съдействие, за да се снема съдържание. Но това също е високо рисково за свободата на словото и свободата на журналистите. Например, ако Google реши, че при търсенията определени типове информация могат да отпадат и да не се показват, то е възможно едно такова решение да е насочено не срещу терористи, а срещу екстремисти. Тънки са тези разлики – благодаря и накрая на Гомеш. Господин комисар, интересуваме дали комисията е успяла да очертае слабите места в системата. Например, Колко компании всъщност са под контрола на китайски системи и устройства като Huawei? Можем ли да говорим изобщо за киберсигурност, след като ние не си даваме сметка за слабите места на собствената ни система? Това е само един пример. Извинете, колеги, казва председателя. В момента обсъждаме вече работата за следващата седмица и за това се разсеях. Сега се обръщам към господин комисаря с молба да направи невъзможното и да отговори на всички тези въпроси. Всъщност следващата точка е отново с екип на комисията. Ще ги помоля за малко търпение. Джулиан Заповядай. Благодаря. Благодаря много, че проявявате такава ангажираност към темата. Тя е изключително важна. Както показват и вашите въпроси, тази парламентарна комисия участва много активно в работата по проследяване на приложението. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ако не успея, дайте ми знак и ще ви е, отговоря в последствие. Въпросът зададен от госпожа Мецола и повторен от господин Бони. Дали смятаме, че с тези различни предложения правим, е, предприемаме мерки, които биха се допълвали добре? Аз искрено се надявам това да е така. Знам, че не е лесно, защото мерките и системите са доста сложни, но трябва да се засили НИСА, защото тя играе важна роля при подготвянето на сертификати при реагирането в случай на кибератаки. Също времено трябва да се има предвид, че капацитета за реакции изисква сила на техните способности, но и насочване на много усилия към научна дейност в тази област и да създадем и че трябва да създадем научен център, който да се занимава с нея. Има големи предизвикателства, свързани с киберпрестъпността. И за това стъпвайки на ролята на Европол, който е признат като Център за отлични познания при борбата с киберпрестъпността, възнамеряваме да планираме дейността си напред. И освен това, във връзка с казаното и от господин Депре, киберотбраната принципно е тема, по която работят държавите членки. Искаме обаче да изследваме различните възможности да им помогнем в тази област. И за това Европейският фонд за отбрана трябва да може да финансира дейности в тази област и заедно с НАТО да изследваме измеренията, свързани с отбраната, заедно с гражданските изменения на това предизвикателство. Тоест, предлагаме е, една е, система от структури, които трябва да работи добре и гладко заедно. Но разчитаме на вас е, и за усилията ви в контрола по приложението. В отговор на госпожа Мецола за справянето с съдържание по интернет – някои от вас споменаха темата. По-настоящем имаме добро доброволно сътрудничество, особено що се отнася до терористично съдържание в интернет форуми. Става дума за сваляне на информацията незабавно след подаване на сигнал. Проблемът е обаче е, колко бързо и, какъв е мащаба. Е, сваляме десетки хиляди но има стотици хиляди такива данни. Сваляме ги бързо, но не достатъчно бързо, защото най-голямото въздействие на този тип публикации е през първите няколко часа. А трябва да действаме, защото трябва да се борим срещу радикализацията по интернет. Затова искаме да работим с фирмите, за да използваме новите технологии за да може да действаме така, че да е, ускорим способността си да реагираме. Госпожа Сарджентини попита дали не може да се смята, че по някакъв начин а, предаваме работата извън институциите. Да, платформите и доставчиците на услуги имат много важна отговорност, ако техните платформи се използват за разпространение на нелегален материал, защото това е злопотреба с техните платформи. Въпросът е какво е определението за нелегално съдържание. Така, такива определения има е, в европейското право и в националното право. В различните страни се, е, е, се прилагат и двете определения. И трябва да има ясни действия срещу такова, такива нелегални съдържания и да се хармонизира възможно най-много подхода, в случай, че има различия. И нека да премина с това към въпроса на госпожа Спинели. За нас е много важно да се спазва свободата на словото и другите основни права. Така че всички наши предложения ще бъдат силно пропорционални и е, обосновани. И е, подчертах, че и Съединените щати инвестират в киберсигурност. Трябва заедно да определим европейски подход и европейски модел. Съгласен съм с госпожа Сипел, че осведомеността и хигиената е, са много важни. Трябва да работим срещу малките престъпления, защото много често има натрупване от е, дребни престъпни действия, е, които реално представляват голям проблем. И нека с това да се върна и на въпроса за криптирането. Тук ще засегна предложението, което ще обсъдим следващата седмица в същата тази парламентарна комисия, но когато става дума за криптирането и за наказателните, наказателно-правните мерки, трябва да вземем предвид всички аспекти. За виртуалните валути, те са включени в предложението за директива. Рамковата директива обаче не говори за злоупотребата с виртуални валути за престъпни цели. Става дума по-скоро за защитата срещу измами с всички типове парични средства, включително е, и с е, кибервалути. Що се отнася до мерките за предотвратяване на атаки? По-настоящем киберотбраната се и провежда основно на национално равнище. Но що се отнася до разобеждаващите мерки, те надхвърлят отделните държави и членки. 95-99% от атаките, които могат да бъдат извършени, много често реално не попадат в областта на отбраната, защото те по-скоро са гражданска отбрана, защото засягат цивилна дейност, засягат дружество, предприятия. За това ни трябва един цялостен, последователен подход – който действително да има разобеждаващ ефект и по който да си сътрудничат всички европейски институции и НАТО. Има и е, други важни въпроси, свързани с е, сигурността е, и те засягат по-скоро въпросите за безопасността. Ако съм пропуснал някои от зададените въпроси, дайте ми знак. При всички положения най-важното тук е как можем да се предвижим напред успешно. Смятам, че работата за това започва в комисията. Много комисари участват, госп... заместник председател на е комисарите Ансип, Юрова, Аврамополос, Габриел и аз, така че е, правим всичко възможно да действаме координирано по тези теми. Трябва да работим с съвета и парламента, за да разгледаме предложенията, особено законодателните предложения, и имаме нужда и от вашата помощ. Ако не можем да координираме добре действията си, има опасност тези предложения да бъдат отнесени към припокриващи се с тях други дебати и да се забави твърде много дейността по тях. Така че е добре да, се, е, да работим в сътрудничество. Господин комисар, Барбара Спинели говори за, яс, за сложността на е, вашите задачи. Следващата седмица ще се тук, тъй тук да говорите за криптирането на данните на пътниците и за борбата срещу кибертероризма. Много ви благодарим за това, че бяхте тук. Е, всеки път, когато ви каним, успявате да дойдете. Ние високо ценим това. Важен е и въпрос е свързан с ем, защитата на личната неприкосновеност в интернет. Е, трябва да се има предвид, че е, е, трябва да се разграничават различните типове престъпления в е, кибер среда. И е, за нас е много ценно вашето присъствие тук, е, вашата работа и работата на екипа ви. Благодаря ви много и ще се радваме много да се видим отново с вас следващата седмица. Благодаря ви. Сега отивате в комисията по тероризъм, така че действително сте доста зает. Благодаря, колеги. Имаме още една точка днес недобед. Colleagues, we can move straight to the, our final debate, uh, point 11 this afternoon. Преминаваме към точка 11. And our commission colleagues will come to the front. I'll start to... Моля колегите от комисията да дойдат тук до мен. Ще е, кажа няколко думи по тема. Ще говорим за годишния отчет за дейността на Европейската комисия за 2016 година и по-конкретно за дейността на Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи. Благодаря на всички колеги от комисията, които започ... са тук за тази точка. Генералният директор на Генерална дирекция вътрешни работи е тук. Господин Сайбър, Сайбър Мочи е, отговаря по темата в Генерална дирекция вътрешни работи. Той е заместник генерален директор на тази генерална дирекция. Ще говорим за доклада за годишната дейност за 2016 година. Ще споменем изпълнението по бюджета за 2017 година. Ще има и презентация, както и ще се засегне темата за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2016 година. Всичко това е част от нашите задачи по осъществяване на парламентарен контрол, съгласно глава 3 от новодишната финансова рамка и функция 5 от бюджет на комисията е, и е, тези 270 милиона евро прехвърлени към фонда за устойчиво развитие. Надявам се, че някои от вас са добре запознати с системата. Знам, че не всички са достатъчно добре запознати, така че се надявам, че Саймън ще я обясни достатъчно ясно и разбираемо. Заповядай, Саймън. Благодаря, господин председател. Нека да опиша накратко как протекоха нещата през 2016 година и да поговоря и за това, което се случва в момента в някои от тези основни области, да поговоря за това къде се намираме по отношение на приложението на бюджета, за основните предизвикателства и да ви представя някои статистически данни, които да демонстрират въздействието на съвместната ни работа. По точките, които Джулиан вече покри, няма да се спирам в големи подробности на, на тях, защото няма нужда да се повтаряме. 2016 година беше поредната нелека година за Генерална дирекция вътрешни работи, нещо, което ви е доста добре известно, но все пак можем да кажем, че бях постигнати видими резултати и в областта на миграцията, и в областта на сигурността. Продължаваме да прилагаме съобхватния подход към миграцията, включен в дневния ред на Европейския съюз в областта на миграцията и е, какво правим, за да предотвратим и намалим нередавната миграция? Ми засилваме външните граници. Какво правим, за да гарантираме закрила на онези, които имат нужда от нея? Е, създаваме легални пътища за преминаване в Европейския съюз. Увеличаваме ефективността на завръщанията. Какъв е прогреса е, за легалните пътища? и връзките с европейската економика, както и, и е, въпросите за сигурността, европейския дневен ред за сигурността, борбата срещу тероризма, радикализацията, организираната престъпност, трафика на хора, киберпрестъпността. В общи линии е, поемането на е, поста от страна на Джулиан доста засили нещата и успяхме да постигнем доста високи скорости на действие нещо, което не е, е, не е свързано и с политическите инициативи, идващи от Европейския парламент. Едно от най-важните неща, които трябва да се е, запомни с 2016 година е, че имаше много сериозно увеличение на средствата за Генерална дирекция вътрешни работи. В 2015 имахме 1,7 милиарда. 2016 почти се отвояват средствата на 3,2 милиарда евро за нашата дейност. От годишния доклад за дейността ще видите, че правим всичко възможно да използваме съвсем ясни е, показатели за измерване на резултатността на действията. И а, е, съм сигурен, че ако разговаряте със своите избиратели, те могат да ви дадат а, и, и своята представа за това как, какво въздействие имат на място тези мерки. Могат да ви задават и сериозни въпроси, така че дайте да, да ви... Затова за, позволете ми да ви дам а, ценна информация, с която да може да им отговаряте. Първо, нелегалната миграция. Виждаме сериозен спад на броя на нелегалните мигранти, навлезли на територията на Европейския съюз през 2016 година. Това се дължи на сътрудничеството с трети страни и на контрол на границите. Споразумението с Турция се отрази сериозно на броя на пристиганията. Видяхме въздействието му от първата половина на 2016 година 10, е, до 10 000 души дневно до втората половина на 2016 година средно 80 души дневно. С това значително се намали и загубата на човешки живот. Продължаваме да работим с трети страни. Това става и през 2017 година с Либия, с Нигер, в рамките на страните, участващи в рамката за ключово партньорство и със Съединените щати. През 2016 година обърнахме особено внимание на връщането на онези, които нямат право да е, останат. И онези, чието кандидатури за обежище са получили отказ. Обсъждали сме темата и по-рано в подробности. Ще бъда тук и а, скоро, за да говорим с, по темата отново в подробности. Но нека да ви дам един пример. През 2016 година държавите членки посветиха близо 106 милиона евро за връщания. През 2017 година дейността продължава, като същевременно, подчертавам, се подчертават основните права в дневния ред за миграцията основната цел е значително да се увеличат правомощията на Фронтекс, за да стане тя нещо като оперативна ръка на за защитата на границите на Европейския съюз и смятаме, че връщанията са от огромно значение тук, защото те ще разобедят а, много хора, които възнамеряват да предприемат наредовни пътувания към Европейския съюз. През 2016 година а, напреднахме значително. Има 11 служители за, за свръзка в ключови страни Сърбия, Тунис, Нигер и други страни. Също времено а, а, има и сериозна работа от страна на европейските делегации в други страни. Работим активно с Европол, Интерпол, е, Международния наказателен съд, Агенцията е, за охрана на границите и операция София, за да може данните за каналджийството на хора незабавно да бъдат предоставени на правоприлагащите органи и да бъдат а, е, внимателно проследявани и в Европейския съюз, и в трети страни операциите Тритон и Посейдон постигнаха резултати. През 2016 година те бяха разширени до Средиземноморието. Още една цифра в тази връзка. Броят на спасените човешки животи и по централния маршрут и по източния маршрут през Средиземно море от тези операции от 2015 година е 620 000 души. 620 000 души са били спасени така че а, давате си сметка за мащаба на операцията. 76 милиона евро спешна помощ е предоставена а, за операции за издирване и спасяване. Много сериозна сума. Много е трудно да се балансират всички положителни и отрицателни напрежения, които имаме. Работиме с агенцията за морските граници. Тя започва да изгражда сега капацитета си и започва да става ключово звено в усилията на Европейския съюз. по интелигентните граници. Там също има сериозен напредък, особено по отношение на законодателството, политическо споразумение за системите за влизане и излизане. Предложението за регистъра ще бъде готово. 2017 приемните центрове, огромна работа бе свършена за разработване на самата идея и оперативните процедури така че да предлагаме всички услуги е, от е, първия ден. Правни, е, правна помощ, проверка за сигурността и така нататък. Тези системи продължават да подкрепят много ефективно страните, засегнатите страни. Така че сега пристигащите иммигранти биват е, подложени на много сериозни проверки. Е, Сметната палата също направи одит и установи, че системата работи и е, помага на Гърция и Италия в това отношение. Ще излеземе с по-подробно разписани насоки за приемните центрове три страни членки е, са се сблъскали с най-голям натиск на външните си граници и те получиха е, помощ е, за спешни нужди 210 милиона, 130 за България, за Гърция и за Италия също сериозни суми. Разработихме обща система за обежище, но ни се иска е, преговорите да върват малко по-бързо в това отношение за да може предложението за агенцията да върви нататъка и да продължим и с дискусията за Дъблин. Аз лично съм убеден, че регламента от Дъблин и общата система за обежище е от ключово значение за функциониране на Европейската система за обежище и миграция – в противен случай ще си останеме в положението, когато две или три страни са подложили на, непр... на прекомерен натиск. През 2016 също имаше напредък с вътрешното преместване. До края на септември около 9000 такива премествания са извършени в Италия, 20 000 в Гърция continued relocations and the eligibility in Greece, so I, won't open that. But we've also made... Също имаме предвидени съответни средства. Те са, бяха отпуснати над 1 е, милиард, всъщност бяха отпуснати. За при приместването граждани от трети страни, които имат нужда от закрила, могат да минат по съвсем законните пътища, без да плащат на трафикантите. Това е ясен знак от наша страна за солидарност с тези трети страни, които дават убежище за огромен брой бежанци. Започнахме с първата е, програма за заселване и, е, на, е, и в момента сме го осъществили с 3000 души. Не считам обаче, че това е достатъчно. Трябва да продължаваме в този е, дух. Сега започваме много така амбициозен призив за набиране на кандидатури до 50 000 души би следвало до края на октомври 2019 да преместим и има достатъчно средства, които да подкрепят страните членки в тези начинания, около половин милиард евро. Затова и разчитаме на страните членки да е, излязат с амбиционни проекти. До тук е, са обхванати 25 хиляди, т.е. има предложение на 25 хиляди души. Е, Йордания, Турция, знаете какво правят, е, но ние трябва да работим не само с тях, но и с страните от Африканския рок, за да може да се отнемат стимулите на трафикантите. Необходимо е да се разработи механизъм за спешно евакуиране, за, примерно в Нигерия и Етиопия работим. Това са много важни теми. Високо квалифицирани специалисти от трети страни, е, също граждани от трети страни, които са квалифицирани, но пребивават незаконно в Европа, трябва да бъде решен и този въпрос, евентуално с така наречената синя карта. В нашето средно... средносрочен преглед очертаваме определен брой страни, Гвинея, Гамбия и други африкански страни, с които може да се работи. После е, борба с тероризма. През 2016 година се занимавахме главно с борба срещу средствата, които се използват в тероризма. В Европол се създаде Център за борба с тероризма. Това много помага за обмена на информация между различните власти на страните членки. Бориме се с радикализацията, там повишихме усилията си. С, включително и с борба, с контра усилия за, за дерадикализация Работим за премахване на терористично съдържание по интернет. Е, прането на пари се разгърна тази тематика в е, закона. Конфискуване на активи също. Е, така че ползите от тези мерки да бъдат осезаемо, да бъдат усетени от гражданите под 11 милиона са парите, е, разходвани от страните членки по превентивни дейности. Имаме нови правила за е, регистъра за данни на пътниците. Много важно постижение, защото то ни дава възможност да идентифицираме в Европейския съюз е, пътуващи от висок риск. Много така, наситен беше е, периода и за борбата с а, е, е, трафика на дрога. Имаме нови предложения за нови вещества. А, също преразгледахме и директивата за огнестрелните оръжия, за да може там а, страните членки са отделили 35 милиона евро в превентивни мерки много. И комисар Кинг е, говори много и по тази въпрос, но нека да ви дам две цифри, които така ми направиха впечатление, когато се подготвях за нашата среща днес. Ако е, погледнем е, Шенгенската информационна система, през 2016 страните членки, които имаха достъп са отваряли базата данни 3,9 милиарда пъти което е, е огромен, огромно увеличение. Огромно увеличение има и на съответната релевантна информация, която са която е била открита. Това показва колко е добавената стойност на, на подобни инициативи и на съответното законодателство. Нека сега много бързо да ви опиша как е, изпълняваме изискванията за контрол. Ако трябва да погледнем заключенията на Сметната палата и тези на нашия вътрешен опит, най-просто казано, вътрешният, е, одита на вътрешните системи за контрол е удовлетворителен, положителни са заключенията за периода 2009-15. Е, през 2016 палатата потвърди, че те считат, че оценката на комисията за нивото на е, достоверност, на съответствие на системите за контрол на страните членки адекватно и комисията осъществява адекватен контрол. Поясних ви за всички инициативи, които планираме. Някои от ключовите индикатори, е, примерно допълнително работно време, е направо притеснително няма средства, за да може да се поеме необходимостта от допълнителен персонал. Огромен е натиска върху персонала. Те са в сградата по цял ден. Ние сме длъжни в края на кращата да се грижиме за нашите хора. А що се отнася до изпълнението на бюджета, нека така да ви кажа, че като цяло изпълнението е в е, съответствие с очакванията. В два момента не е. Първо, реформата на Дъблин. Много средства бяха е, заделени, но е, регламентът Дъблин още не е реформиран. Използваше се. Използвахме обаче тези средства за вътрешните заселвания. После, друга област беше така наречената програма за доброволни е, хуманитарни приемания. Не е задействана още. Ще бъдем в Турция следващата седмица, за да преодолеем последните пречки, което означава, че до момента не сме използвали всички предвидени средства, но до края на годината смятам, че ще имаме възможност да ги освоим напълно. Към а, края на септември а, 72% е степента на освояване на сред, средства, 2,2 милиарда вече са били използвани. А, е, няма да се повтарям в кои области. Надявам се, че тези показатели ви дават достатъчно ясни примери как е, нашата работа се отразява в положителен смисъл и как се справяме с тази крайно е, амбициозна политическа е, програма. Благодаря много изчерпателно, както винаги. Малко сюрреалистично е да чуеме целият този доклад за 2016 след толкова уморително наше заседание, сигурно някоя комисия ще отдели на тази информация цял ден, но ние слушахме в края на, нашия, на нашето заседание. Та, леко сюрреалистично. И те има ли изказвания? Госпожа Мецола, искате ли думата? Заповядайте. Благодаря, Клод. За мен са важни връщанията и за това искам да говоря. Вие споменахте 106 милиона евро. Не веднъж съм говорила по тази тема и то пред различни гости на нашата комисия – ако направим екстраполация на тази сума и сравним с политическото послание на Европейския съюз, то е ясно, че ние казваме, че брой връщане изобщо не е приемлив. Ако, както каза комисаря Аврамополус, ни трябва политика, в която да има доверие, ни трябва много повече интересуваме дали сумата, която споменахте, вече е изразходвана или е само разпределена. Ако е разходвана, за какво? Защото в заключенията на съвета се казва, че споразуменията за реадмисия трябва да се сключват по-бързо. Има най-различни изявления на съвета, в които се казва, че трябва да имаме по-добри постижения в сравнение с 2014-15 година. Ако включим и връщанията до Западните Балкани, до тук имаме 27%. Така че имам чувството, че се харчи много, но постиженията не са впечатляващи. Вие споменахте увеличение от 1,7 на 3,3 милиарда. Какво означава това и как може да се сравни с други области? Увеличението е огромно за една година. Какъв е вашият анализ? Може би една моментна снимка, тъй като Аз съм запознат с хуманитарната помощ в Гърция, но виждам, че дялът е много по-голям през 2016 година. Има ли други въпроси? Не. Господин Ламберт, вие нямате въпрос. Добре. Uh, и тъй може ли да отговорите на тези два въпроса? Ще започна с връщанията. Тези суми не са непременно изразходвани. Това са ангажиментите. 2016 година мисля, че имаме подобрение – в броя, за които са издадени решения за връщане. Мисля, че вече имаме до 45-6%, но при неодавнашната дискусия за връщанията аз обясних, че 46% не е кой знае колко обнадеждаващо. Освен това, в рамките на тези 46% има много връщания от Западните Балкани. Това е заради либерализирането на визите. Разбира се, ние имаме и механизъм за временно преустановяване на издаването на визи. Имаме и нашите партньорства, но с някои страни имаме само 4,5% връщания, с други 7 или 10. Просто е необходимо наистина отражението да е далеч по-съществено. Аз говорих за напредъка преди да обсъдим връщанията и реадмисиите. Мината седмица постигнахме споразумение с Гвинея – това е много важна страна за Италия, що се отнася до пристигащите. Имаме напредък и с Бангладеш. Там много напреднахме при възпиращите елементи. Преговаряме из Гамбия. Господин Мишел, моят директор, пътува този уикенд и до Етиопия. Не е лесна задачата, но е необходимо да се работи пряко с всички наши външни партньори. Освен това, законовите пътища за миграция са много интересни, защото те дават реален шанс за пристигане в Европейския съюз. Ние имаме нужда от квалифицирани и полуквалифицирани работници – Разбира се, като чуем 106 000 милиона, това звучи много впечатляващо, но ние трябва да даваме възможността и за връщане по избор, което в сравнение с задължителното връщане да изглежда по-привлекателно. Вземете Либия, там се използва финансиране и Световната миграционна организация успя да съдейства за над 7000 такива доброволни връщания. Говорих и за презаселването. ВКБ ОНЕ призова за движение от Либия към Нигери и Чад. Хората, които нямат нужда от закрила и беженски статут, също получават европейски средства и реинтеграционен пакет, за да се върнат у дома си. Ние предоставихме такива пакети за Афганистан, например. Друг пример е Италия. Там също предоставихме суми, за да започне програма за доброволни връщания от Италия. Но за да бъде тази мярка сериозна, са необходими много повече средства и трябва да видим колко бързо европейската брегова и хранична охрана може да се попълни с необходимия персонал. Um, Държавите членки трябва да могат, когато издават решение за връщане, да разполагат и с ресурса за това. Като се изпраща електронно съобщение до Варшава и се казва, ето това е следващия ни кандидат, моля направете необходимото. Това е изключително важно за една функционираща миграционна система и за закрила на тези, които реално се нуждаят от нея. по бюджета. Не мисля, че в европейските програми, като част от многогодишната рамка, има толкова съществено увеличение, по която и да било друга програма, но това е заради голямото увеличение на мигрантите. Ние трябваше да откликнем, да помогнем на Италия, да подкрепим Агенцията за брегова и хранична гранична охрана. И други агенции имат увеличен бюджет, но в този случай говорим за много специфични нужди. Освен това, ние работим и с Турция, имаме улеснителния инструмент с Турция – но се оказа, че ние не разполагахме с достатъчно служители. Имам предвид рубрика 3. Колегите не бяха предвидили съответното увеличение на персонала. Благодаря. Като стигаме до служителите и ресурсите, тук също ще говорим идната седмица тъй като и тук има някои напрежения, свързани с служителите. Ще видим как нашите членове на парламента се справят, какви са тристранните разговори в нашата област, правосъдие и вътрешен ред. Благодаря ви за работата. Благодаря и на вас и на вашия екип. Скъпи колеги, благодаря на тези, най-вече които останаха до края на заседанието. Благодаря и на служителите. Утре продължаваме своето заседание в 9.00 часа. Знаете, че има някои комисии, които заседават веднъж месечно, но ние сме специални Утре пак ще заседаваме едната седмица, пак няколко пъти. Благодаря. До утре. Благодаря на всички.